Good afternoon, ladies and gentlemen. Please be so kind to take your... Дами и господа, моля ви, вземете местата си. Знаете, днес е 20 юли, време е вече за отпуски, но всеки успех си има своите минуси. Вместо да бъдете някъде на плажа, ние сме тук. Дами и господа, за мен е чест да председателствам това заседание – и да изберем нов председател на Комисията по бюджетен контрол. Така че предлагаме следния дневен ред, ако не възразявате, за днешното заседание. На първо място откриване на заседанието и председател, който временно да председателства по силата на правило 21, точка 2 е, председател, точка 3, избор на заместник председател, точка 4, разни и 5, съобщение за датата и мястото на следващото заседание. Приемате ли тази програма, този дневен ред? Не виждам възражения. В такъв случай дневният ред е прият от всички присъстващи. На първо място, нека да проверим кворума и присъстващите. Имаме ли кворум, за да можем да вземем решение? Колко присъстващи имаме? Кворумът е 8. И така 12, което означава, че сме в състояние да вземем решение. Надявам се, че няма възражения. по отношение на присъстващите и кворума за днешното заседание. Госпожа Делан, иска думата. Благодаря, господин председател. Просто искам да посоча, че старият списък все още съдържи името на Ван Кам като председател на Холандия, но аз взех неговото място. Сменихме си местата, което обяснява моето присъствие тук, а не на господин Ван Де Камп. Той се очаква да дойде от 10-15 минути ли? Не, той няма да идва. Аз го замествам. Аз заемам неговото място в тази комисия. И така нашето задание може да вземе решение. Искам да бъда съвсем ясен. Основната цел е да изберем председателство на комисията, което означава председател и заместник-председател. Взето решение за броя на заместник-председателите. Четирима заместник-председатели и един председател. А, мадам Кресле. Yes. Госпожа Кресли. Бих искал да гласуваме тайно. Имаме ли превод? Ако може още веднъж да се зададете въпроса. Госпожа Гресли, вие искате тайно гласуване за всички постове или само за председателя? За цялото председателство, за председателя и заместниците. Благодаря ви. Кой е за? Тайно гласуване за всички членове на бюрото. Тези, които са за, моля гласувайте. Госпожа Кресли. Господин председател, аз официално правя това искане, така че трябва да се обърне внимание. Добре, в такъв случай приемаме тайно гласуване за цялото бюро на комисията. ще започнем с гласуването за председател на комисията. Благодаря. Правилата. Ако има няколко кандидати, Току-що ми казва секретарията, че можем да проведем тайно гласуване, ако поне 6 от членовете на комисията желаят това. Така че сега трябва да проверим има ли 6 членове, които да подкрепят това предложение. Кой е за тайно гласуване? 9, 10, 11, 12, 13, 14.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 И това ще въжи за цялото бюро на комисията. Ще започнем с председателя. Първо, проверителите. Господин Хатима Какис. Преди да направя предложение, бих искал да задам въпрос на госпожа Клеснер. Искам да разбера дали предложението за тайно гласуване включва председателя на комисията. Аз предлагам за председател на комисията по бюджетен контрол Луиджи Де Маджистрис. Благодаря ви. Значи това е кандидатура за председател на комисията. Има ли други кандидати за председател на комисията по бюджетен контрол? Няма други кандидати. Господин Оди, господин председател, Мислех, че имаше срок за подаване на кандидатурите. Може ли днес да се издигат кандидатури? Добре, значи е, кандидатурата на Демаджистрис беше е, представена предварително съобразно определения срок. Но аз зададох този въпрос, защото ако в тази зала мнозинството от депутатите искат да издигнат нов кандидат, исках просто да се уверя, дали мнозинството не издига друг кандидат днес. Но кандидатурата на господин Маджистрис беше издигната предварително, така че е, имаме един кандидат за поста за председател на комисията. Явно няма други кандидати. Ако няма други кандидати, е, ние приключваме списъка е, с кандидатите за председатели на комисията. Е, продължава ли госпожа Гресле да държи на таен избор, при положение, че има само един кандидат? В такъв случай сега трябва да изберем проверителите, преброителите. Również postanowienie regulaminowe. The candidate or candidates consent. Според правилника на английски the only one, it could be by acclamation. Ако има само един кандидат, можем да го изберем с ръкопляскания. такъв случай можем да пристъпим към избор на единствения кандидат с ръкопляскания. Така. Сега е, остава тайния избор. Господин Маджистрис, съгласен ли е да бъде председател на комисията? Да, потвърждава съгласието си. В такъв случай Бих е, искал е, да ви помоля да представите поне двама кандидати за преброители. Госпожа Кресли, има ли предложение? Или ще теглим жреби? Е, така, чухме кандидатите на Народната партия, но аз всъщност, казва председателя, разбрах, че ще теглим жреби. Гербендер и Гербенде. And Mr. Martin Ehrenhauser. Two names, I do believe it's enough. Okay?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 Excuse me, but it was not expected that we be having secret vote. Извинявайте, ние просто не бяхме подготвени и не очаквахме, че ще имаме тайно гласуване. Колегите ми ще го организират. Така че докато се организираме с, с списъците за гласуване, първо искам а, да помоля координаторите. Моля, напишете а, броя на гласуващите от съответните политически групи, за, без да се превиши броя на а, членовете на определените групи, имам предвид пълноправните членове и техните заместници. have EPP? А, тук имаме представители на НП, кой ще гласува като заместник. Защото тук имате 11 депутати, можете да гласувате 11, 11 души, т.е. всъщност не всички присъстват. 10 от нашите пълноправни членове присъстват, един е тук, следователно госпожа Холм Майер ще бъде допълнителният член, който ще гласува и госпожа Хелм Майер ще гласува за кого? За кого ще гласува? За господин Ревелини. Добре. Socialists and Democrats. Сега, а, социалисти и демократи, колко пълноправни членове имаме тук? Седем. Така че аз поемам отговорност по време на гласуването от АЛДЕ. Господин Хадзамакис. От зелените двама, господин Штас. А от е, европейските консерватори и е, реформатори, господин Чарнецки, госпожа Чешкова Вие имате ли а, заместник? Нямате заместник. Групата на Обединената левица един. Госпожа Андреасен също така. Вие присъствате, вие сте единствения депутат, който ще гласува необвързаните. Мартин Еренхаузер присъства. Това означава, че това е списъка на хората, които имат право да гласуват. Е, искам да ви напомня, че има само един кандидат, който трябва да получи мнозинството от гласовете, които са подадени за него в урната, за да стане съвсем ясно как ще процедираме. А, следващ технически въпрос. Моля депутатите, които ще гласуват и имащите право да гласуват заместници, е, вдигнете ръка, за да се знае на кого да дадем е, бюлетината, с която ще се гласува. И за мен една резервна бюлетинка, ако обичате, господа. Thank е. you. Please put the cross if you vote yes. Сложете кръщче, ако гласувате с да. А там, където пише да, вероятно. А, и така не позволете ми да прочета имената на депутатите. Моля, елате тук и гласувайте и подпишете списъка на гласувалите. Слушайте имената. Реди, реди. Готова ли сте, госпожа Марта Андриесен? Ще изчакаме минутка, докато са готови колегите. Двамата почитаеми господа Ернхаусер и Гебранд, моля, пазете тук и наблюдавайте урната за гласуване и списъка на гласуващите. Госпожа Андриасен, готова ли сте? Заповядайте. Господин Оди, Жан-Пьер.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 Господин Обри вече гласува. Господин Сигматас Балцитис. Андра Чешкова. Тя отсъства и няма заместител. Йорго Хазимаркакис.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 Deutsch. Мартин Еренхаузер. Вече сте гласували. Йенс Гайер. Вие разбирам, че господин Гербрантер сте гласували. Ингеборг Гресле.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 Elisabeth Kostinger. Monika Luisa Makowej. Jan Olbrycht.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 Mr. Lefort instead of... Oui, oui. Theodoros Skylakakis. Soren Zondergaard. Bart Stas. Georgios Stavrakakis and Bogusław Liberacki. Scrutators, we need probably six and a half minutes to make these countings. Шест и половина минути ще ни бъдат необходими, така че прекратяваме дебатите за 6 минути. Моля, не се отдалечавайте прекалено много от залата. Oh, excuse me. Your substitute, Paul?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 Yeah, it's, it's okay. So, suspension for six minutes until it's counted. Обявявам едно кратко прекъсване от 6 минути е, докато преброим и моля не напускайте, не се отдалечавате прекалено много от залата. Ladies and gentlemen. И така и така, дами и господа, мога ли да ви помоля за вниманието? Ето е, резултатите от гласуването. Брой на подадени гласове, брой на гласували 28 души, гласували с да 25, трима гласували с не, абсолютно мнозинство 15, така че господин Луиджи де Магистрис, вие сте председател на тази комисия. Congratulations! Поздравления! И добре дошли, елате, вземете, вземете мястото си и се справите с задачите. И така, преди да продължим с заседанието, искам да благодаря първо на нашата група, която ме предложиха за председател. Искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен. За мен това е много важен момент, защото това е първият ми опит в политиката, следователно аз имам още много да уча. Ще се опитам да се уча от хора, които вече са били евродепутати. Искам от самото начало да изразя желанието си и решимостта си и ентусиазма си да гарантирам ние в тази комисия да използваме мой опит, защото аз съм работил в администрацията в продължение на 15 години и се надявам, че моят административен опит ще бъде много полезен. Тук ще работим в режим на диалог, за да може всеки да бъде чут и всеки да изиграе много важна роля в нашата комисия, която според мен има много важно значение в Европейския парламент. Мисля, че това е комисия, която може да изпраща много важни послания относно прозрачността, която постигаме, която дава възможност на хората да действат правилно и законно, включително и с другите институции. Аз смятам, че е много важен момент, защото когато говорим за прозрачност, и гарантиране на правилно действие от страна на всички, ние би трябвало да сме сигурни в доверието на европейските граждани към Европейския парламент и когато говорим за наредности, ние можем да изиграем много важна роля от гледна точка на превенцията. Можем да изпратим сигнали, че всеки, който зачита правилата, ще бъде добре прият, а онези, които не ги зачитат, ще бъдат наказвани. Това ще бъде важната ни роля и искам още веднъж да ви благодаря за това, че гласувахте за мен. Искам да се извинява, да ви се извиня, ако ви изглежда малко по-емоционален. А сега може ли да преминем към избор на първия заместник председател? Първо искам да чуя кои са кандидатите за позицията на първи заместник председател на бюджетната комисия. И така, получили сме едно писмо от генералния секрет на която се предлага госпожа Марта Андреасън като първи заместник председател на Комисията по бюджетен контрол. Искам да запитам дали има групи, които или отделни лица, които биха искали да се гласува тайно и за този пост. Ако не, можем да преминем на, към процедурата да приемане с, а, акламации. Аз моля за тайн вод. Госпожа Гресле. Искам да поясня от нашата група, господин председател, че ние ще подкрепим а, искането за тайно гласуване. Благодаря. Eh, Добре, ще проверим това, но мисля, че това е съответния брой, е, имаме съответния брой хора, които искат е, тайно гласуване. Моля, гласувайте с е, вдигане на ръка, ако искате тайно гласуване. Имаме повече от необходимия брой желаящи, така че за първия заместник председател ще използваме отново процедурата на тайно гласуване и ако нямате, ако някой не възразява, ще използваме същите преброители и проверители. Мога ли да попитам депутатите, които ще гласуват за първия заместник е, председател на нашата комисия, да вдигнат ръка, за да може да им се раздадат е, бюлетините?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 Освен това, групите трябва да ни кажат дали ще има а, и а, е, заместници, които ще гласуват, освен титулярите. Мога ли да потвърдя, господин председателю, че вие а, е, също така ще гласувате? Мога ли да потвърдя вашето гласуване, господин председател? No, a chiesto se lei ha l'intenzione no. No, al posto mio c'è il supplente che vota Крис Дейвис. Не, моят заместник Крис Дейвис ще гласува. Bei uns fällt Prego, onorevole Gas. Ja, bei uns wählt wieder Frau Hohlmeier. Dankeschön für den Kollegen Rivellini. Danke. От нас ще гласува госпожа Холмайер вместо колегата Ривини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 L'onorevole Ines Ayala Sender. L'onorevole Zigmantas Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamas Deutsch. onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geier.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 Itala, si legge. Vit Itala. Onorevole Vil Itala. Onorevole Sorin Katalin Ivan. onorevole Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadzki. onorevole Luisa Monica Macovei. Onorevole Jan Olbricht.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 Onorevole Teodoros Skilakakis. Onorevole Bo Soren Sondergaard.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 сега искам за 5 минути да прекъснем заседанието, за да може преброителите да преброят гласовете и да потвърдят резултата. Благодаря.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 Scusa, se c'è qualche gruppo che propone il secondo vicepresidente. Prego, onorevole Gaia. Danke, Herr Präsident. Ich möchte für unsere Gruppe vor... Господин Гайер, благодаря. От нашата група искам да предложим следващите заместник председатели също да се гласуват с акламация. Знае, че колегите имат и други ангажименти, други комисии в момента се очредяват. Така че предлагам да действаме. Съгласна съм, господин председател. Добре, ако няма възражение за втори, трети и четвърти заместник председател, ще изчетем имената, представители на различни групи. Кой желая да говори? За втори заместник председател. Моля предложение. Госпожа Кресли. Жан-Пьер Оди. Предлагам от нашата група. Той приема ли номинацията? Някой желая ли да добави нещо? Или можем да поздравим чрез закламация втори заместник председател. Господин Оди, моля, заповядайте да вземете мястото си при основните членове на бюрото. Трети заместник председател. Имаме ли предложение за трети заместник председател на Комисията по бюджетен контрол? Благодаря. Социалистите и демократите предлагат господин Либератски. Благодаря. Ще процедираме чрез акламация за господин Либератски. lo invito anche a lui a prendere posto alla presidenza. Prego, onorevole. Господин Либератски, заповядайте да вземете мястото си в президиума. Deutsch. Quale gruppo prende adesso la parola per la quarta vicepresidenza? За четвъртия заместник председател, някоя група желая ли да направи предложение? Onorevole, lei prende la parola per la quarta vicepresidenza come gruppo del PPE. Un po' confuso. Komm. Entschuldigung, ich schlage den Herrn Kollegen Deutsch aus Ungarn vor. Dankeschön. Господин Дойч от Унгария. Това е нашата номинация от страна на ЕНП. Някой има ли да каже нещо по този въпрос? Или чрез акламация да изберем господин Дойч и да го помолим да дойде да вземе мястото си до мен на президиума. domattina alle 9 per i coordinatori A questo punto aggiorno la seduta a domani alle 9 per i coordinatori, alle 10 e mezza per tutti gli И така, утре, 9 часа сутринта, координатори в 10.30 цялата комисия. Желая ви приятна вечер. Закривам